Oh, parce qu'on est euh, très en retard, on va commencer maintenant. Много закъсняваме, така че предлагам да започнем незабавно. Моля ви да напуснете залата възможно най- безшумно, нещо това, с което не искат да присъстват. Продължаваме с точка 15 от дневния ред, а именно отношенията между Европейския съюз и Япония. Thank you, thank you for coming and... Благодаря ви, че откликнахте на поканата ни. Thank you. Thank you. I would like to welcome... Благодаря ви. Преди всичко бих искала да посрещна с добре дошъл посланникът на Япония, господин Казул Кодама, който е сред днес на за това изслушване за отношенията между Европейския съюз и Япония. Днешното публично изслушване е свързан с процедурата за изразяване на съгласие на Европейския парламент с споразумение логическо партньорство между Европейския съюз и Япония. Комисията по външни работи на Европейския парламент гласува своята резолюция за изразяване на съгласие на 21 ноември. Следващият важен срок е постигането и приемането на резолюцията на пленарното заседание едната седмица, като значи, че няма да имаме друга възможност да разменим мнения с специалисти. Това е единствената възможност да обсъдим темата преди приемането на доклада. Сега бих искал да приветствам добре дошли нашите гости-оратори. Господин Гунар Вигант, директор за Азия и Тихоокеанският регион в Европейска служба за външна работа, професор Аксел Берковски от университета в Пави Фабия в Италия, който е, е старши научен сътрудник е, в Института Пари или студии политика интернационале със седалище в Милано и господин Бруно Хелендорф, е, който е научен изследовател в института Егмонт в, Българ... в Белгия и в Европейският център за политически изследвания. Тъй като разполагаме с много ограничено време, давам думата незабавно на господин Виган, за да ни каже няколко думи е, за стратегическото партньорство за споразумението партньорство между Европейския съюз и Япония. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Преда, за тази възможност. Ще се опитам да не използвам всичките 8 минути, които ми предоставихте. Бих искал само да осведомя Европейска, е, Европейския парламент, е, че парламентът на Япония наскоро гласува в подкрепа на економическото партньорство и споразумението с логическо партньорство. Предвидено е за едната седмица гласното пленарната зала и разбира се, надяваме Европейския парламент да стори същото на пленарното заседание в а, Страсбург едната седмица. Тоест, надяваме се да мине без проблем не само подписването, но и процеса на ратификация. С няколко думи ще ви представя споразумението за стратегическо партньорство, основните му цели основните елементи на съдържанието му. Благодаря най-напред да благодаря на господин Петър Лесов, лично свършената работа от него в качеството му на докладчик и на всички докладчици в Сян, които работиха в парламента по тази тема. Новото споразумение дава възможност възможност за засилване на политическото измерение, съществуващото ни добро сътрудничество с Япония. Много често хората гледат на взаимоотношенията ни с Япония само от економическа гледна точка, но имаме много повече общи интереси и чрез това споразумение имаме възможност да заявим много по-ясно, че споделяме и много общи ценности. Заедно с споразумението за економическо партньорство, това споразумение е стратегическо партньорство, а между другото, за първи път и Япония подписва подобен вид обвързващо споразумение историческо партньорство по голям брой политически области с партньорска страна. И по този начин значително ще разширим сътрудничеството си с Япония. Ще, предо... ще имаме обща основа на която има като фундамент общите ни ценности, и ще има за основна цел постигане на съвместните ни цели в международно отношение. Япония е естествен партньор на Европейския съюз и това партньорство се основа на дългосрочното ни сътрудничество, като се основава на общите ни принципи, именно демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. Но също така държим на многополюсният световен ред и на свободната търговия. момента преживяваме период на голяма световна, голяма несигурност на световно равнище, затова сътрудничеството ни с Япония е по-важно от всякога. Чрез двата нови инструмента ще имаме възможност да засилим лидерската позиция на Япония и Европейския съюз в редича измерения, билото на международно и на двустранно равнище. Смятам, че можем да допринесем заедно за определенето на световния ред и управлението на регионално равнище и смятам, че може да отворим цели нови глави в двустранното ли сътрудничество. Е, споразумението Сръбско партньорство, съкръщение СПА, което между другото е името на град в Белгия, предвижда редица съвместни инициативи и за разлика от економическо, споразумението економическо партньорство е инструмент, даващ възможности не само от правна, но и от политическа гледна точка. Тоест, променя се действителността в момента, в който влезе това споразумение, тъй като то пряко се прилага и съответно ние трябва да приложим на практика практика разпоредбите му, като направим всичко възможно да се възползваме от възможности, които то предвижда. То е споразумение насочено към бъдещето и създава нормативна рамка, която ще ни позволи да обсъдим редица теми и да има по-активна и съответно активната роля на Външно министерство на Япония и на Европейска служба за външна дейност ще играе ключово значение, ще бъдат ключово значение ако искаме да се възползваме всички възможности, които ни предоставя тази нова нормативна рамка. Предвидени са разпоредби за по-тясно сътрудничество по редица ключови световни въпроси, като например борбата с измененията в климата и киберсигурността, област, в която имаме общи интереси. Япония също така е важен наш партньор в областта на хуманитарната помощ и официалната помощ за развитие и заедно с Европейския съюз Япония е сред най-големите донори на световно равнище се опитаме да си сътрудничим по-тясно в тази област. На регионално равнище съществува пряка връзка между европейското благоденствие и сигурността и от двете страни. Ако има опасност сигурността, в която е част на света, това засяга и останалите части на света, което е признак за взаимосвързаността ни и също така за взаимозависимостта ни, което стана ясно и от стратегическият ни документ от 2016 година. И между другото, Корейския полуостров или Южно-Китайско море са добри примери за съвместните ни интереси. Имаме общи интереси за гарантиране на мира и управлението на кризите, както и за постигането на ясен международен ред. И от тази гледна точка се опит... имаме общ интерес, а именно да засилим сътрудничеството ни в областта на сигурността с Япония. Имаме нужда и от повече свързаност, то устойчива свързаност от екологична гледна точка. Имаме нужда и от по-добри взаимоотношения в областта на данъчното облагане и то взаимоотношения, които се основават на международния ред и смятаме, че Япония ще е важен наш партньор, тъй като тя води много специфична политика в региона на АКТБ и знаете, че наскоро приехме стратегията за свързване на Европа с Азия, която беше подкрепена в съвета. Имаме стратегически подход към темата, който ще ни даде възможност да направим сътрудничеството ни в тази област сътрудничеството с Япония тази област по-конкретно. Няма да изреждам всички области на двустранното ни сътрудничество, които ще бъдат пряко облагодетелстващи за економиките и обществата ни, но ще се спра на сектора на енергетиката и прехода към кръгова економика и в двете страни. Важно също така да насърчаваме и междуличностните взаимоотношения на гражданите ни. Важно е също така да се гарантира и междупарламентарното сътрудничество. То е включено в стратегическото споразумение и освен ключовата роля, която ще изиграе Европейския парламент при, при ратификацията на двете споразумения, е, сме предвидели и други възможности за засилване на стратегическото парламентарно партньорство. Така че, безспорно е, че приемането на двете споразумения заедно, именно стратегическото економическо партньорство и споразумението за стратегическо партньорство, ще ни даде възможност да мобилизираме всички възможни облаги в рамките на това всеобхватно сътрудничество и се надяваме да постигнем успех в тази нова рамка. Благодаря ви, господин Викант. Давам думата на господин Берковски, който ще спомене ролята на политиката на Япония в областта на политиката на сигурност в източна и югоисточна Азия. E e ще се опитам да се вместя във времето. Няма да говоря за общата за стратегическото споразумение. Господин Веган говори вече. Накратко ще се спра на външната политика и политиката за сигурност на Япония по отношение на Юго-Источна Азия и Индия, разбира се, която е много важна в контекста на японската активна външна политика по отношение на Юго-Источна Азия господин Виган наистина говори за взаимосвързаността и взаимозависимостта и това ще, за това ще стане дума. През последните години японската политика към Юго-Источна Азия е много по-активна, по-видима и особено по времето на премиера Шинзо Абе те е, наистина се така са насърчени от е, е, инициативата на Китай и се опитват да я да я контрират по някакъв инициативата на Китай се опитват да я контрират ще се върна по-късно. Япония предлага е, качествени инфраструктурни проекти за Индия, Австралия и САЩ е, отново в опит да, да неутрализира е, е политиката на Китай за пътищата и е, е, е, The Belt and Road, така наречената е, политика. Е, Променена е в това отношение и вътрешната политика, както и политиката на сигурност и отбрана на Япония. Ще, е, като стигнем до въпроси и отговори, ще засегнем отново въпроса. Е, конституционни промени в Япония. Сега Япония вече е, може да е, има правото на колективна самоотбрана, което е много важно, което и позволява да влезе в различни споразумения за сигурност и отбрана с други страни. Това е едно ново тълкуване на Конституцията и, както казах, глава 7 в, в, от харта на ОНЕ предполага именно такава, е, е, такива е, съюзи за колективна самоотбрана и сега вече след промяна на Конституция Япония може да участва в тях от 2013 година, и това е много важно, когато говорим за е, е, политиката на сигурност на Япон, от тогава е, Япония вече вдигна ембаргото върху собственото си ембарго, върху износ на военна технология. Преди това те си забраняваха да, продават да продават оръжие и оръжейна технология, технология за отбрана. Сега вече те могат да имат такива отношения, търговия в, с тези стоки с Юго Азия, но и, ако щете, ти е, е, Европа. Това е, е, кое, е не, нов момент в отношенията между Япония и Юго Азия. 2016 година Япония предостави два патрулни, два патрулни катера на Филипините, както и е, е, самолети е, за обучение, както и средства за авиационна сигурност преди, преди това Япония внасяше и предоставяше само а, а, такива плавателни съдове втора употреба на Виетнам и Филипините. Сега вече а, продава и нови. Същото се отнася и Индонезия. Такива патролни катери се продават и на а, Индонезия от страна на Япония. И е, с Индонезия създадаха двустранен форум за морска сигурност. Защо? Защото Япония, пък и Индонезия се е, притесяват е, за, от експезионистичните така, тенденции на, на Китай и крайният срок, който Китай формулира тази, е, е, този текст, който от Чан Кайшек беше формулиран 47, сега се използва, на него се позовават този е, е, е, така наречения девети дешлайн, е, който предполага да не се допускат е, е, териториални спорове, тъй като това е китайска територия. Това е нещо, което смущава и така притеснява околните страни и е, нищо чудно, че е, Япония засила своите отбранителни връзки с е, въпросните страни инвестициите по отношение шесте от Азия, Сингапур, Тайланд, Миенмар, Индонезия, Филипините и Виетнам, сега получават над 50% от японските средства за обрана в Азия. Миналата година Япония задели 110 милиарда е, долара чрез, Азията, е, чрез банката, е, Азиатската банка за развитие за подобряване, качествено подобряване на инфраструктурата. Това е именно да се контрира и неутрализира въпросната инфраструктурна политика на Китай. Това е много по-малко, отколкото Китай е, заделя за целта. Цял съд инвестиции на Китай е, за този инвестиционен проект е, е близо 3 трилиона, е, така че е несравнимо. Значи, е, това е, е част от е, отбранителната дипломация на, на Япония по отношение на Юго-Источна Азия. Според японското правителство, е, Японското правителство прилага един двупистов подход. От една страна тясно сътрудничество и след това отбранителни с Юго-Источна Азия и след това е, връзки на сигурност и е, отбранителни връзки с САЩ. Всичко това е част от е, откритата, отворена политика на Япония в Тихия океан, в FOIP е, е сърцевината на е, японската стратегия по стратегията на Токио по отношение на, на Тихи, Тихоокеанския район. Отново с ударение върху инфраструктура. Китай. Е, ако е, сега за секунди, ако се отделим от Юго-Источна Азия и се спрем на Китай, въпреки проблемите между Япония и Китай, двустранните проблеми, те са, има си един така многогодишен латентен спор между тях в Южно-Китайско море. Е, хубавото е, че при няколко месеца Китай и Япония се е, съгласиха да са така наречения Belt and Road съвет за изграждане на, на е, пътища според който Япония може да принесе към тази инициатива на Китай за комуникационна взаимосвързаност. Токио обяви е, преди време, че ще помисли да се за включване в тези проекти, е, които е, води Китай при четири предварителни условия Първото е откритост, прозрачност, е, две, е, три е, е проекта, в който да участва Япония, да бъде економически устойчив и балансиран и четири развиващите страни да могат да имат така финансово чувство за собственост и финансово участие в този проект. Това е наистина така точно противоположния подход на Китай в отношението те казват, е, е, всичките японски колеги, си отговорих, е, казаха, знаем, че много вероятно е тези условия да не бъдат изпълнени, но но е всъщност е, все пак предпоставка за да дадат е, е, своя принос към инициативата Китай. Имам ли още една минутка? Между прочим, днес е рождения ми ден, така че след това да... Япония и Индия. Тук вече говорим за Южна Азия. Колкото Индия, колкото до да до Япония и обратно, е, източната политика, е, която бе прията 2014 предполага участие в областта на е, сигурността в, в, източ... в Южна Азия. И в това отношение Япония е част от уравнението. Тя е крайъгълен камък, много важен елемент от политиката на Индия. Това е съпътствано от една е, сътрудничество за отбрана между двете страни, е, което се изразява в е, срещи в формат 2 плюс 3, в съвместни военни учения и различни споразумения, включително споразумение за придобиване и трансгранични услуги, логистично споделяне между двете страни това е едно много значимо споразумение, освен много други инициативи, и то доведе до е, много конкретни, но сътрудничество е, между е, Япония и Индия, конкретно и практическо сътрудничество. Ще спра до тук. Сега, господин Хелендорф, вие ще говорите за Япония като за глобален партньор на ЕС, да? За мен е удоволствие да говоря пред тази аудитория по спомнатата тема. Няма да мога да кажа всичко за 8 минути. Когато проучвах тази тема, може да пуснете слайдовете. Установих колко малко обсъждаме двустранните отношения между Европейския съюз и Япония – и сближаването по-настоящем, което е резултат от бързо променящия се международен контекст. Независимо колко добра е дипломацията ни, основният въпрос е, че имаме една нова форма на политика За оставащите 7 минути ще се спе на няколко основни въпроса. Неща, по които работим в момента. Сътрудничеството може би щеше да е по-различно, отколкото е, откакто започнахме преговорите през 2011 година. Сближаването между ЕСА и Япония е екзогенно, което означава, че трябва да имаме предвид не само възможностите и предизвикателствата в отношенията ни, но и предизвикателствата, които са общи и за двете страни и какво можем да направим да променим нещата, например в областта на търговията, в областта на международната сигурност, в областта на развитието, в свързаността, както беше казано, и климатичните промени, както и по други въпроси, но това са според мен четирите сектора, в които трябва да постигнем резултати. И това е, което искам да наблегна, че трябва да постигнем резултати. Всичко това не трябва да е само един пожелателен списък, а списък от приоритети. И след това трябва да имаме един списък на постигнати резултати. Сега по първия аргумент. Има сближаване на позициите и интересите. Това се наблюдава в отношенията. Ние сме изправени пред застаряващи общества. Това създава тежест за фиска, изисква други преобразования, изисква също промени в економически план. Това ни обединява. Ние сме изправени пред голямо предизвикателство за промяна в индустрията ни. Също да имаме предвид потенциала за производство на Китай. Всичко това са неща, които ни вълнуват. Има също променяща се среда на сигурност. Например, засилването на ролята на Китай, на Южна, извинете, на Северна Корея. За това а, са много по-близки позициите ни сега, отколкото бяха предви. И така, какво друго влияе на сближаването? В голяма степен влияние оказва Брекзит. Това е отрицателен ефект. Европейския съюз е бил винаги на второ място за Япония, що се отнася до Обединеното кралство, що се отнася до достъпа до пазари и, и прочие. Защото те предпочитаха да използват а, а, като а, врата за техните стоки Лондон. И на второ място се преминава а, от а, основаващи се на правила търговски операции на едни по-флуидни такива под влиянието на действията на американския президента. Имаме общи предизвикателства, което означава, че трябва да се сътрудничим не само по това, което правим. Имаме до сега добри резултати, но трябва да направим още повече. И трябва да го направим за да запазим базирания на правила международен ред, търговия, сигурност, развитие, климатични изменения. Какво означава на практика това? Ние трябва да имаме принос към този основан на правила международен ред. Не означава само да се ангажираме с едно или друго, а трябва заедно да сложим нещо на масата. И това, което е предвидено в споразуменията е добро, но трябва да доведе до резултати. Ние трябва да постигнем резултати в економически план в Япония, както и в Европа. Трябва да направим това, че всичко да бъде и в наш интерес. Ние искаме да допринесем съвместно за една съществена реформа в СТО. По международната сигурност бихме могли и трябва да направим повече. Ние трябва да помислим също за нашата среда на сигурност също да отчетем какви ще бъдат евентуалните последици от оттеглянето на САЩ от споразумението за неразпространение на ядреното оръжие. Тъй като това също може да има силен ефект, макар и най-големия. Има и друг въпрос, свързан с киберсигурността. Това е също сфера, в която трябва да работим заедно. Морската сигурност, също технологите, услугите. Това са неща, които могат да се разглеждат като области за конкретни постижения. И трябва да направим всичко това. Що се отнася до развитието, трябва да има качествена инфраструктура. Това изисква да работим заедно с Япония за изграждането на такава структура. Инфраструктура. Това е естествено партньорство, имаме общи е, интереси, общи цели. Въпросът е, опира до това е, как как това ще се отрази на групата BRI. Сега имаме възможност да направим нещо, но мисля, че тази възможност е отворена за дълго време. Оставям нещата така. Може би тази благоприятна среда няма да трае толкова дълго, така че ние трябва да пристъпим към реализиране максимално скоро. Колкото по-скоро, толкова по-добре. Благодаря. Благодаря ви за изказването. Сега ще дам думата на докладчика господин Алойс Петърле, който отговаря за отношенията ни с Япония. Благодаря, господин председател. Уважаеми оратори, ваше превъзходителство, уважаеми колеги, за мен беше и чест и предизвикателство да работя по този доклад вече два мандата почти. Междувременно светът се промени много, докато трябваха преговорите ни, но със съвместни усилия успяхме да достигнем до финала на един много важен процес за укрепване на взаимното доверие между нас като глобални партньори. Е, считам за важно, че не само имаме общ интерес, а трябва да изградим и съвместна инициатива. А това е възможно само ако имаме споделени ценности и принципи. Именно това наблюдаваме. В началото имаше симпатия, както беше казано и сега. Сега ние сме в синхрон за това каква да бъде добавената ни стойност в този процес. От мен беше поискано на края на дебата също да взема думата, затова ще спра до сега. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на колегата от групата на социалистите, господин Кан. Той ще представи, ако съм разбрал правило, това, което е предготвил Дейвид Мартин, тъй като Дейвид Мартин е докладчик от името на социалистите по това досие. Докладчик Сянка. Благодаря. Честит рожден ден. Господин Берковски ще се изкаже от името на Дейвид Мартин, който е докладчик в Сянка по споразумението за стратегическо партньорство от името на моята група. Той подкрепя изцяло това споразумение, тъй като това допринася за засилване на политическите отношения ЕСА и Япония, създава възможност за диалог и сътрудничество по важни въпроси, като е правата на човека. В това отношение Дейвид би искал да поиска от представител на СВД какъв е плана на Европейския съюз за по въпроса за смъртното указание, наказание. Дали това е част от диалога, дали ще се постави въпроса пред японската страна за премахване на смъртното наказание. Моята група оказва натиск върху Япония да ратифицира две оставащи конвенции на Международната организация по труда. Има също и между ведомствена група, която провежда среща по този въпрос. Две заседания бяха проведени. Дали СВД поставя тези въпроси пред Япония от своя страна? Козметичните компании в Япония все още могат да извършват тестове върху животни. Но в Европейския съюз това не е разрешено от известно време. Гражданите на Европейския съюз са силно обеспокоени от тази, от тази практика. 95% от гражданите, според Евробарометър, стигат, че трябва да се направи нещо повече от страна на ЕС, да се наречи, насърчи хуманно отношение към животните в глобален план. И в този смисъл възнамерявате ли да поставите въпроса за използване на животни за тестване на козметични продукти? Благодаря ви много. Merci infiniment. Euh, maintenant, je ne sais pas comment procéder. Не знам как действаме от тук нататък. Двамата членове на Европейския парламент се изказаха. Не знам как да действаме от тук нататък. Не, не, c'est Добре, господин Кан. Господин Вигант, ще отговоря на поставените въпроси доколкото съм в състояние. Първият ми въпрос, първият въпрос беше свързан с смъртното наказание. Действително, това е голяма, тук съществува голяма разлика между Европейският а, съюз и Япония, но това разбира се не е единственият ни важен партньор по света, с който им се сблъскваме с този проблем. съществуват тези проблеми и в страни, където има демокрация и върховенство на закона, но все още не са взели решението да забранят смъртно наказание, нещо, за което ние отстояваме и за което водим кампания. Ние винаги сме настоявали за забрана на смъртно наказание при всички е, случаи, защото го смятаме за жестоко и нечовешко. Не може никога да се изключи напълно и е, съдебната грешка. Ето защо забраната на, шведско, на смъртно наказание е начин да се запази изцяло човешкото достоинство. Повтаряли сме го нееднократно в различните изявления на Европейския съюз включително и в случаите на изпълнение на смъртно наказание в Япония. Правим го непрестанно и в диалога ни с Япония. Нееднократно сме призовавали японските власти да обмислят сериозно възможността за въвеждане на мораториум върху смъртното наказание. Същото към също призоваваме и другите ни партньори, които все още прилагат смъртно наказание. Също така насърчаваме един сериозен обществен дебат. Разбира се, Европейския съюз не може да го проведе. Ето защо отправяме молба към японските власти да се опитат да предприемат мерки за от, отказ от смъртното наказание, каквато е световната тенденция, включително и все повече щати в Съединените щати го правят. Също така държата, призная, че за мен темата не е пряко засегната в нито една от разпоредбите, доколкото знам, поне не е тема, която със сигурност не е засегната в споразумението с лично партньорство. Предполагам, че не е засегната и в споразумението за економическо партньорство. Така че тази тема е типичен пример за тема, която можем да повдигнем в рамките на диалога ни с японските ни партньори в политическата сфера. Третия въпрос, който повдигнате, е свързан с конвенциите на МОД. Поели сме ясен ангажимент в контекста на економическото споразумение за економическо партньорство и знам, че това ще е ключов елемент в диалога ни с японските ни партньори. Защото ще трябва да се предвиди изпълнение на конвенциите в националното законодателство и е много важно за новото поколение споразумения да се е, включват винаги въпросите, свързани с конвенциите на МОД. Тук ставаше въпрос. Аз конкретно отговарям за споразумението за стратегическо партньорство, също въжи и за споразумението за економическо партньорство. Благодаря ви. сега бих е, искал да помоля негово превъзходителство, посланникът на Япония, да вземе думата за няколко минути. Yes. Um, well, uh, uh, Mr. Chair, thank you very much for um... Уважаеми господин председател, благодаря ви, че ми давате възможността да споделя с вас а, мислите си по този повод, но предпочитам да благодаря на всички а, на председателя и на всички членове на Комисията по външни работи за това, че взеха участие в това публично изслушване. Имам три забележки. Първият е, е, е, е свързан с спомената от господин Вигант. Споразумението за стратегическо партньорство действително има за цел да засили партньорството ни и да потвърди отново решимостта ни да се справим с различните предизвикателства, не само двустранни, но и предизвикателствата, по които трябва да обединим усилия на световно равнище, като например измененията в климата, въпросите свързани с сигурността или въпроса за ядрената програма на Северна Корея. Всички тези въпроси са имат нужда от спешно решение. И смятам, че новото споразумение с партньорство действително ще ни помогне да координираме по-добре действията си, което според мен е най-важният аспект на това ново споразумение. А освен това, както каза и господин Вигант, споразумението с Рижко партньорство изгражда рамката за по-нататъчното ни сътрудничество, разбира се, но също така ще представлява и много стабилно правно основание, възоснова на което можем да подобрим работното си партньорство с Европейския съюз в много отношения. Третият оратор спомена екзогенните фактори, които могат да доведат до сближаването. Бих искал да отговоря на този коментар. Съгласен съм с неговата оценка, но държа да подчертая, че тези екзогенни фактори също така е насърчаващ фактор, който потикне Европейският съюз да, да предприеме водеща роля. Не само Япония. Така че, според мен, усещането за криза и за нужда успешна намеса беше основната причина да се стигне до това споразумение за стратегическо партньорство. И последният ми въпрос е за Belt and Road Initiative. Както вече е, недократно споменахте нуждата да се е, противопоставим на тази инициатива, но аз държа да ви припомня, че нашата инициатива за, за сътрудничество беше създадена още преди въобще е, от китайска страна да започне да се обсъжда тяхната инициатива за новия път на Куприната. А ние, т.е. ние в Япония, заедно с Австралия и с Съединените щати, всички ние държим на свободата на основните свободи. всичките, както и либералните ценности, са важни елементи на взаимоотношенията ни. Така че, пак повтарям, според мен споразумението за стратегическо партньорство безспорно ще засили сътрудничеството ни и ще помогне на Япония и Европейския съюз да допринесат още повече за постигнато на общите им цели на световно равнище. Благодаря ви, господин Беховски. Благодаря ви, господин посланник. Високо оценя вашите коментари и днес, както ги оцених и на вчерашното ни заседание. Действително, Още през 2006 година Шинзо Абе по време на първия си мандат спомена инициативата от японска страна, която действително на практика беше предвидена преди предложението един пояс един път. Аз обаче си казвам, не в качеството е на политика, в качеството си на е, учен, какъвто съм и в това отношение си позволявам да кажа каквото, да казвам каквото си искам. Така че сътрудничеството между Япония, Штатите и Австралия в Тихоокеанският басейн в някаква степен е пълната противоположност. Това разбира се поне е моето мнение, но разбира се е, това е тема, хипотеза, която е противоречива, но според мен това, което вие правите е пълна противоположност на това, което прави Китай, особено по отношение на териториалните на, на изискванията за на териториалните претенции. И това, което правят четирите страни. Така че, дали искате да говорите за противовес или на конструктивно, альтернативно предложение което също за мен е приемлива формулировка, но при всички случаи Вашата инициатива е реакция на това, което прави Китай от 2013 година. Тоест, отново се опитва да свърже ам, Европа с Азия чрез ам, инициативата Един пояс, един път. Така че много от политиките на ам, Япония са добре дошли в Юго-Источна Азия. В момента, както всички знаем, с Китай не е никакъв проблем да потъпква международното право. Знаете, че през 2016 година излезе решение на Върховния съд, съгласно което се смятате, че островите в Южно-Китайско море са китайска територия, въпреки че съгласно международното право те не се смятат за китайска територия. Така че е, има мотиви в политиката на Китай и за това е много важно демократичните страни в региона да се обединят и да намерят някакво решение, някакъв форма на противовес на тези усилия на Китай. И смятам, че е крайно време Япония да се вземе с този въпрос. Благодаря ви. Сега давам думата и на господин Хелендорф за кратка реакция. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вас, ваше превъзходителство, за коментарите. Това исках да кажа и аз. Сближаването не се основава само на идеята, че Япония се е доближила до Брюксел. Двустранно усещане е желанието за сближаване, но факта, че това сближаване се извършва едновременно с толкова силно желание за постигане на такова силно споразумение, както искам, така и политическа гледна точка, е нещо уникално реално и което трудно можехме да си представим преди няколко години. Както вече казах, имаме дългогодишни положителни взаимоотношения, това, си, това е вярно, но трябваше действително да се стигне до влушаване на международната обстановка, за да осъзнаят и Брюксел, и Япония до каква степен са естествени партньори и до каква степен съвпадат не само интересите им, но и ценностите им. И за да може да постигнем общи цели в областта на неразпространението на ядрените оръжия, киберсигурността, върховенството на закона в открито море и защита на конвенцията на УНКЛОС. За всичко това имахме нужда от политическо сътрудничество и този, тази нова инициатива е впечатляваща от тази гледна точка. Така, въпросът за арбитражният съд, който се предвижда в споразумението за с партньорство е сериозен проблем именно заради статута на островите в Южно-Китайско море. Така че, пак казвам, спазването на международното на на международното право е сложна тема, но именно възоснова на този критерий най-вече ще се оценява сътрудничеството между Япония и Европейския съюз. Благодаря ви. И последен в рамките на днешното изслушване думата има господин Петърле. Благодаря ви, господин председател. В качеството си на докладчик за, за споразумението стратегическо партньорство, в АФЕТ. За мен, е удоволствие, за мен беше удоволствие да чуя изказванията на високо уважаваните ни гости. Двете споразумения ще изведат дългогодишните добри взаимоотношения между Европейския съюз и Япония на ново равнище, което ще е в облага и на европейските, и на японските граждани. Става въпрос за споразумение за партньорство между две едномислещи демократични страни, които споделят нуждата от сътрудничество в променящият се свят. Ние отново потвърждаваме нуждата от многостранна система, която се основава на правилата. Споразумението срещу партньорство изгражда общата рамка за политическо и отраслово сътрудничество в области, където имаме общи интереси, като например справянето с световни и регионални предизвикателства, като едновременно с това се обхваща и традиционни отрасли за двустранно сътрудничество. Дава се обаче възможност за сътрудничество в нови области. Над 40 са тези области от, от а, киберсигурността до организираната престъпност и здравеопазването. Аз също много държа на съместна ни работа в областта на здравеопазването и се радвам, че за първи път едно подобно споразумение включва и областта на здравеопазването, включително и сътрудничеството в областта на научно-развойната дейност, като насърчава хармонизацията и сътрудничеството в научно-изследователската дейност. По този начин ще подобрим достъпа си до световните пазари и ще имаме възможност да помогнем на водещите експерти в областта на проучванията в медицинската о, о, сфера между двете ни страни. Но това е само един пример за множеството облаги от сътрудничеството ни с страната негово превъзходителство, посланника на Япония, спомена и Индия. И трябва да кажа, че духът, който преобладава в политическите ни разговори с Япония, много специфични и не знам дали ще има същото желание за сътрудничество с Индия, друг важен за нас партньор. А радвам също така, че успяхме да постигнем споразумение за ролята на двата парламента. след като бъдат приети и влязат в сила двете споразумения. Тоест, двата парламента, Европейския парламент и парламента на Япония, ще играят важна роля за бъдеще. Така че и да седмица ще гласуваме и двете споразумения в а, Страсбург. Пак казвам, не става въпрос само за споразумение с свободна търговия, говорим за споразумение между равнопос... равноправни партньори, които са готови да се изправят пред предизвикателствата заедно и да търсят а, съвместни облаги. Очакваме с нетърпение възможността да започнем сътрудничеството си с японските ни партньори. Мога да кажа, че по този начин започва нова ера в сътрудничеството ни. Време е да започнем да се подготвяме за амбициозното прилагане на тези две споразумения. И в заключение бих искал да благодаря на преговарящия екип на Европейската комисия за отличното сътрудничество. Същото въжи и за докладчиците ни в Сянка. Специални благодарности и за негово превъзходителство и за неговият предшественик, който свърши, който също положи много усилия в подкрепа на процеса. Най-искрено благодаря и на мнозината колеги, които не присъстват днес, но ми се иска да тълкувам тяхното отсъствие като положителен знак, защото залата винаги е пълна, когато обсъждаме проблемни въпроси. Ако днес ги няма колегите, това значи, че няма никакви проблеми и че действително би трябвало да приемам споразуменията безпроблемно. Още веднъж ви благодаря за сътрудничеството. което съвсем скоро ще започне. Благодаря ви. Благодаря, казва господин Преда на японски. И така днешното ни заседание приключи. Следващото заседание ще се проведе в понеделник в Страсбург в 19.30 вечерта съвместно с комисията ДЕВИ и комисията ДРОА ще посрещнем лаврата на награда Сахар, господин Сенцов. Благодаря ви.